Европейския парламент в случай на по-нататъчно развитие и искам да ви благодаря отново за позотворния дебат. Благодаря, госпожо комисар. Седем проекто резолюции имахме, приключихме с дебата и започваме да гласуваме. Госпожо Гомес, да, ще ви чуя какво искате да кажете, но преди гласуването за Индонезия. Сега има 6 предложения за резолюции за Демократична република Конго. Сега гласуваме за общо предложение за резолюция. Първо изменение с поименно гласуване. Моля гласувайте. If you've all voted, the vote is now closed. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се това изменение. Accordingly, the joint motion for a resolution, those in favor. Кой е за предложението за резолюция? За, против, въздържали се, приема се. Сега, както изглежда, има административна грешка с списъка на ораторите по резолюцията за Индонезия, затова по изключение давам думата на госпожа Гомес за една минута. Благодаря. Аз съм живяла в Индонезия и обичам тази страна. Знам, че те постигнаха изключителен напредък от 1991 година в областта на демокрацията и политическите свободи. Ние трябва да оценим това в Европа. Това и правим в резолюцията. Трябва да оценим как тяхното общество, най-голямата мусулманска нация в света, запазва в социалната си тъкан ценностите на религиозна толерантност и многообразие. За това става толкова силна Индонезия по света. Но и там, както и в Европа, екстремистите започват да раздухват нетърпимост. Някои от тези екстремисти се използват от крайно ни организации за подкопаване на демократичната система. И именно тези явления трябва да бъдат преодолявани с политически усилия. Надяваме се, че индонезийския народ ще приеме тази резолюция като подкрепа, като солидарност с всички хора, които се опитват в обществото, в парламента, в правителството, в съдебната система да се борят с престъпниците и безнаказаността. И нека да спомена името на вдовицата на голям борец за свобода, който бе убит преди години и все още виновниците за това не са открити. Сега гласуваме за резолюцията. Кой е за, против, въздържали се, очевидно приема се. И гласуваме по шесте предложения за резолюция за Индия. Първо гласуваме резолюцията от Европейс... групата Европа за свобода и демокрация за, против, въздържали се, отхвърля се. Тези, които са за, а извинявайте, опитвам се твърде бързо да се движа напред. Изменение номер 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение едно. за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега по именно гласуване за целият текст на резолюцията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Протоколът на това заседание ще бъде предоставено в началото на следващото заседание и приятите резолюции, ако нямате никакви възражения, ще ги а, изпратя на лицата и организациите, до които се отнася. Тази сесия